Allora, iniziamo questo... Добре, нека да започнем това, тази размяна на мнения за приноса на гражданското общество за прилагането на мирното споразумение в Колумбия с нашите гости. Мисля, че тази размяна на мнение се провежда в много подходящ момент, непосредствено след посещението на президента през май, посещението на една парламентарна комисия, посещението на делегация от петима евродепутати на границата между Колумбия и Бразилия и Венецуела. Сега във връзка с необходимостта за Ahora sí, ahora sí, pero se fue la traducción por un ratico. Bueno, gracias. Riferendosi alla necessità di consolidare сега във връзка с, с укрепването на мирното споразумение чрез правосъдие, економическо развитие и зачитането на правата на човека, президента Сантос в речта си пред пленарното заседание каза мирът, само мирът и помирението, зачитането на правата на човека могат да се изправят срещу вредното влияние на национализма, фундаментализма, расизма и а, нетолерантността. Независимо от продължаващата заплаха от национално, армията за национално освобождение – в революцията за отношенията с Латинска Америка е, Европейския парламент повтори подкрепата си за мирния процес. Европейския парламент иска да се ангажира цялото общество за защита на правозащитниците и лидерите на общността. Нашата комисия реши да се замисли за ангажираността на Европейския парламент и да обсъди приноса на гражданското общество в Колумбия за прилагането на мирното споразумение. Ние трябва да видим какви са предизвикателствата. Първата е хуманитарната криза, която се дължи на факта, че правозащитниците са заплашвани и убивани. Втората свързана с ролята на а, мирното споразумение за което е изключително важно за политическия напредък. Третото предизвикателство е свързано с това, че има пара военни групи, които се опитват да дестабилизират страната и един въпрос, който е важен за нас, защото винаги сме разглеждали този въпрос е свързано с минното дело и екологичните аспекти. Ние също така поканихме посланника на Колумбия в ООН, господин Серджо Харамио, също така с видеовръзка от Богота. Ще започнем с господин Карлос Андрес Гевара Хименес, който е, е шеф на програмата Somos Defensores. Имате думата. Много благодаря. Надявам се, че ме... Окей. Okay. Качеството не е добро, за съжаление. Не може да извършим превод. Compartir con ustedes eh, una perspectiva acerca de la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Eh, tenemos que decir que estamos eh, en verdad preocupados por eh, la oleada de asesinatos que se han venido registrando desde la... Ние сме много загрижени от извършването убийства на правозащитниците и със сигурност може да се каже, че всички убийства и други прояви насилие срещу правозащитниците продължават. Това беше много показателно по време на втория кръг на президентските избори. Те е, поне 15 души правозащитници са били убити. И много често хората биват убивани поради политическата им принадлежност, поради тяхната работа и също така те биват убивани от чисто престъпни групировки, тъй като има много въоръжени групировки в нашата страна. Виждаме, че в момента пространството, което е освободено от ФАРК, се взема други въоръжени групировки – които се занимават с наркотрафик, с други незаконни дейности, от които се издържат и те искат да заглушат гласа на всички, които се стремят към мир и искат да има законността. През тези години правителството на държавата заедно с гражданското общество и под натиск от международната общност създаде възможности за повече сигурност. Също така беше предложен голям пакет закони, които позволяват да се засили защитата на лидерите и политическите активисти, включително правозащитниците. Обаче предизвиква загрижност това, че не чуваме подобен ангажимент от новото правителство. Президентът на републиката посочи някои важни сфери, по които ще се провежда работа, за да се спрат убийствата. Обаче става дума за конкретното приложение. Не знаем какви са плановете и стратегията на правителството тази липса на приемственост в политиката и това, което виждаме като липса на приемственост, означава, че има много заплахи за гражданското общество. И също така виждаме, че независимо от убийствата, или дори може би точно поради тях гражданите повече искат да се защитават човешките права. Необходимо е да се продължат усилията по защита на правозащитниците. По-конкретно смятаме, че Европейския съюз трябва да ни помогне, за да може да има диалог между международната общност, гражданското общество и правителство. Тези тристранни преговори ще позволят да се постигне напредък в много сфери, най-вече в сферата на сигурността и защитата на правозащитниците. Европейският съюз е от ключово значение за това различните ведомства в Колумбия, включително и прокуратурата и съдебната система трябва да получат помощ, за да може да се видят резултати от вече възпредата политика. Вече много години нямаше напредък по тази тематика и сега е момента да се постигне напредък. Освен това, Европейския съюз може да помогне, като проследя много стриктно за какво се разходват средствата, предоставени от Европейския съюз. Смятаме, че Европейския съюз разполага с много важни инструменти. Ние сме се срещали с различни депутати в Европейския парламент и сме посочили колко е важно да се насочват средствата по такъв начин, както вече е договорено и да се следи дали тези средства водят до положителни резултати. Накрая смятаме, че Европа може да даде много важен принос за приемствеността в държавната политика, така че политиката на държавата, която е олицетворена от президента Сантес, Сантос, извинете, да се изпълнява и на нивото на регионите на общините. Важно е да се постигне напредък в създаването на необходимото законодателство и нормативна уредба. Важно е да бъде намалена стигматизацията на местните лидери и на местните правозащитници. И ако има такава стигматизация, а, то тогава вече има оправдание за убийствата, за насилието. За това много е важно с гражданското общество, с правителството, с органите на управление на всички ни да се постигне намаляването на тази стигматизация и това ще позволи да се подобри ситуация с човешките права, включително правата на правозащитниците. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Сендрин Рутие, която е представител на дейността за правата на човека. Добър ден. Аз съм Ендрин Рутия. Приветстваме възможността да срещнем тук, за да обсъдим въпроса с защитата на правата на човека и защита на правозащитниците в Колумбия. Това е много важно за Колумбия, както за изпълнение на мирното споразумение, така и защитата на правозащитниците. След последните избори имаме смяна на правителството и ситуацията предизвиква много загриженост, защото има много случаи на насилие и убийства на защитниците на човешките права. Ние представихме през 2017 година доклад за изпълнението на мирното споразумение в рамките на първата година на изпълнението му. Това е споразумение, изключено между правителството на държавата и ФАРК. В доклада дадохме положителна оценка на факта, че има такова споразумение и положителното му въздействие върху нивата на насилие, свързани с въоръжения конфликт. Много значително намаляха тези нива след подписването на споразумението и двустранното прекратяване на военните действия. Обаче виждаме, че продължават убийствата и насилието и дори се увеличават по отношение на правозащитниците. Това е явление от няколко години, но през 2018 година виждаме, че тези нива предизвикват тревога и виждаме, че все още не се предприемат категорични мерки и по този начин тенденцията може да продължи дори да се увеличи през следващите години. Същевременно този доклад, който представихме, отрази мненията на много експерти по човешките права в Колумбия и специалният докладчик на ОНЕ Мишел Форс. Тази година се отбелязва 20 годишнината на приемането на Декларацията за правата на правозащитниците. Това е много актуално за ситуацията в Колумбия. В момента в Колумбия нивото на убийства срещу правозащитниците е най-високо в цял свят. Става дума за една държава, която направи много важна стъпка напред чрез подписване на споразумението с ФАРКА. Трябва да подчертаем това, което посочи омбудсмана. 311 са убийствата от 1 януари 2016 до 30 юни 2018 година. Това са убийства на правозащитници. Тук трябва да се добавят също така 400 убийства на бивши членове на ФАРК и много бройни убийства на членовете на семействата им. Смятаме, че не само тези показатели са много високи, но те показват това, което се случва. Виждаме, че има една систематичност на такива убийства, има систематичност в характеристиките на жертвите. Обикновено това са лидери на общности, например, етническите общности, хора, които работят на място, за да се реализира споразумението с фарка. Много често убитите се противопоставят на различни економически проекти, които са свързани с отнемането на земи, особено на корното население. Много често това е мотива за убийството на тези лидери на местни общности. В доклада посочваме, че има определено тенденция, свързана с моделите на убийства, необходимо е да се изследват тези модели и да се систематизират фактите, за да се определят структурните причини за убийствата и да бъдат установени убийците и да бъдат развити незаконните престъпни групировки, както въоръжени, така и економически и политически които са причината, които поръчват тези убийства. Същевременно, разследването на тези убийства е от основополагащо значение, защото без наказаността за тези убийства е един от факторите, които водят до тези високи нива на убийства. През 2016-2017 година видяхме, че убийствата, и извършени през 2016-2017 година, всъщност за тях виждаме, че едва 40% от случаи са разкрити. Това посочва и омбудсмана. Обаче, виждаме, че тези резултати са свързани с установяването само на физическите извършители, извършителите на самите убийства, но не се разкрива кои са подбудителите, кои са онези, които са замислили убийството, за това остават безнаказани авторите, истинските автори поръчителите на убийствата и не могат да бъдат разбити съответните престъпни структури. Има също така особено сериозен проблем, свързан с защитата на правозащитниците, защото при това значително увеличаване на убийствата на правозащитниците, ние виждаме, че непропорционално в техния брой се увеличи броя на жените правозащитнички. Например, 77% увеличението на убийствата на жените – за период 2016-2017 година. Освен това, насилието спрямо правозащитниците се характеризира със своя сексистски дискриминационен характер. Много често насилието е сексуално и много жени правозащитнички са пострадали и от сексуално насилие. Също така, както подчертаваме в нашия доклад, ние обвързваме високото ниво на убийствата с високите нива на агресия, които проистичат от наличието на военизирани групировки, които продължават да съществуват в Колумбия. Мирното споразумение предвижда различни мерки за сформиране на тези групировки, но до сега няма резултати. Те са далеч от очакваното. И тези групи продължават да извършват насилие и включително и по-голямата част от убийствата са дело на тези групировки. Затова е изключително важно да се приложат на практика мерките в мирното споразумение за разформироване на тези групировки и създаването на специализирано звено в прокуратурата, което да е подпомогнато Европейския съюз и Европейския съюз има важната роля да следи за доброто функциониране на това звено. Също така смятаме, че изключително важно, колкото може по-рано да се проведе диалога по човешките права, който е ежегоден форум, между Европейския съюз и Колумбия. Това е особено важно сега, защото моментът е решаващ за ситуацията с човешките права в Колумбия. Смятаме, че сред мерките, обявени от правителството, има важни мерки, но също така искаме да помолим да, да, бъдат, изпъл... да бъдат изпълнени, защото много често политиката, обявена от правителството, не се изпълнява и няма никакво въздействие затова искаме да помолим Европейския съюз да проследи изпълнението на 8-те мерки, обявени от правителство. Те са свързани с разследването, защитата и други мерки за намаляване на нивата на безнаказаност. Смятаме също, че трябва да се подобрят мерките на защита на правозащитниците чрез механизъм за защита – който вече има в Колумбия. Това е един уникален механизъм, обаче дори този механизъм не може да предотврати убийствата на правозащитници тази година. Затова този механизъм трябва да се подобри. Необходимо е по-добре да се прилагат мерките защита на онези групи общности, които имат нужда от защита. Това най-вече вежи за етническите мълцинства. Има подобна политика, но тя не е финансирана и затова не се осъществява. Трябва да се подобри защитата на жените и на най-уязвимите групи. Важно е също така да бъдат прилагани тези мерки спрямо всички, които имат нужда от защита. Виждаме, че нивото на защита не е достатъчно и е важно да се мисли също така и за предотвратяване на това насилие и това може да бъде постигнато по-специално чрез разформироване на престъпните и милитаризираните групировки. За целта е необходима помощ от Европейския съюз. В този контекст искаме да помолим Европейския парламент да приеме нова резолюция в подкрепа на мирния процес – и изпълнението на вече сключеното споразумение с ФАРК и за да се подкрепи вече започната политика и да бъдат защитени правата на жертвите. Grazie per il suo contributo. A lei, ambasciatore. Имате думата, господин посланник. Много благодаря, господин Панцери, за тази покана. Antes de referirme al тема. Бих искал преди да се спра на темата на спешността на решаването на проблема с правата на правозащитниците. Искам да се спра на обявената тема, а именно приноса на гражданското общество като цяло за прилагането на мирното споразумение. И искам да кажа каква е стратегическата идея в това споразумение. Първото, което искам да подчертая, както винаги смятам за длъжен да го правя, че процесът иска да сложи край на въоръжения конфликт в Колумбия. Нещата изглеждат много очевидни, но нещата не са чак толкова лесни. Това ни позволява да уточним понятията, да разясним, че става дума за разоръжаване на въоръжени групировки, но същевременно само разоръжаването не е достатъчно, за да се сложи край на този отдавнашен конфликт. Необходимо е да бъдат предприяти поредица мерки, за да не се допусне повтарянето на насилието. И това точно е в основата на програмата, възоснова на която беше прието мирното споразумение и по-специално окончателно споразумение, подписано през 2016 година. Обаче има и едно трето измерение, т.е. ясно е, че преговорите за постигане на мира сложиха край на въоръжените сблъсъци, но мира е нещо, което трябва да се постигне след това. Необходимо е да се отчете, че има една преходна фаза. И очевидно е, че на този етап трябва да участва и да бъде привлечено цялото общество в Колумбия не може да се смята, че мирът настъпва автоматично с подписването на споразумението. Не, мирът е нещо, което изисква дълга, дългогодишна работа, може да изисква десетки години. Казах всичко това, за да посоча, че необходимо е да се предвидят хоризонтални мерки и те са заложени в милното споразумение – и една от важните мерки е участието на кашни. Това е нещо, което намира място във всички точки на споразумението. И става дума точно и за приноса на гражданското общество. Първо, в точка 1 се говори за основните критерии и се говори за основния инструмент в реформата, а именно програми за развитие с акцент върху конкретните общности и региони. Става дума за приобщаване към мирния процес на населението на тези територии. И за щастие това вече се извършва на практика. Има 16 региона в Колумбия, където се разгръщат тези програми и това като цяло са 20% на територията на цялата държава. 155 хиляди души са участвали в конкретни форуми и срещи, за да могат да бъдат формулирани тези планове. Имаше над хиляди срещи, конференции на тези територии и тези планове са един плод на колективен труд на колективно мислене и целта е да се гарантира силно присъствие и участие на гражданското общество при определяне на приоритетите за социалното развитие, особено в сърските райони. Но също така това е важно за изграждане на доверието между различните общности в обществото, между обществото и институциите. И това е модел, който наричаме териториален мир. Това също предполага и развитие на селските райони, нещо, което много силно подкрепя и Европейския съюз. Много накратко ще спра и на други примери. Например, политическото участие на организацията на гражданските общество работим за усилването на участието на гражданското общество. Проведохме много форуми в Богота миналата година. Стотици, стотици организации на гражданското общество участваха в тези форуми. И те обсъждаха различните въпроси. Участието, например, в създаването на законодателството и в други сфери, за да може да се допринесе от страна на гражданското общество за мирния процес, за процеса на изграждането на мир. Също така, за да се сложи край на конфликта, също се предвиждат мерки, например специална комисия за гаранциите и в нея са представени различни организации на гражданското общество. Има някои аспекти, които като че ли изглеждат далеч от гражданското общество – Например, комисията за разглеждане на жалбите. Също така те предвиждат участие на гражданското общество. Има модел за альтернативно развитие, нещо, което беше предмет на съгласие. И това също е част от този амбициозен модел за развитие с акцент върху развитието на териториите. Последният аспект – жертвите. Може би това е най-новаторски елемент в мирния договор, мирното споразумение в Колумбия, всичко, което се прави, включително обещетяването на жертви, се прави с мисъл преди всичко на жертвите. И това се прави с участието на гражданското общество. И много от нещата вече са предмет на съгласие, други се разработват, обаче ние искаме да създадем сигурност на нашата територия, така че хора да могат да участват в обществения живот свободно и спокойно. И това е огромното предизвикателство пред нас. Ние наистина сме в хуманитарна криза, криза с човешките права и може би тук има един парадокс. Защото като цяло Колумбия става мирна държава имаме най-низките показатели за убийства през последните 40 години. Преди три седмици се проведоха най-спокойните, може би, избори в цялата ни история с огромна активност на избирателите. И сред този процес ние виждаме този изключително важен проблем. Убийствата на социалните лидери, правозащитниците – и наистина това е истинска криза. Задава се въпрос и трябва да се зададе въпрос, защо това се случва. Отговорът не е лесен, но може би това, което оказа представител на организацията, ние сме защитници от Богота, ние имаме проблем с регионите, които са били заети от ФАРК. Също така има проблем с престъпните групировки, имаме проблем с организации хора, които се стремят да попречат на процеса за които искат по-скоро, извинете, да заграбват земи. И ние се сблъскваме основно с проблема на изграждането на управляемост и демокрация на тези територии – имаме проблем с гарантирането на сигурността. И трябва да мислим за този проблем, с този мащаб, а именно интегриране в нашата държава на територии, на които е имало огромно насилие в продължение на много време поради различни интереси, действия на различни въоръжени групировки. И въпросът е какво да се прави. Очевидно е, че първото трябва да се предприемат мерки да бъдат защитени правозащитниците. За сега мерките не са достатъчни, но благодаря на това, което каза организацията Somos Defensores. Ние сме защитници, но прокуратурата като цяло успя да разкрие почти половината от случаите и открили, кой е физически убийц. Между другото, това не се случва често в Колумбия, така че това е един доста висок дял и това доведе до осъдителни присъди на тези, които са извършили убийствата. 216 души са задържани по повдигнати от прокуратурата обвинения. Така че не е постигнато всичко, но все пак се действа. Вчера президентът на републиката обяви 8 мерки, няма да спирам на тях подробно, но основната цел им е да се защити колективната защита на общностите в най-застрашените територии и да може полицията и въоръжените сили да могат да реагират максимално бързо. Може би Колумбия, заедно с Италия, са сред държавите в света, които най-много средства разходват за охрана на хората. Създадохме гореща линия и единно гише, за да може максимално систематично да получаваме да работим с всички сигнали за заплахи. И също така по този начин искаме да насърчим хората да подават сигнали, включително и това се отнася до информация за онези, които са подбудителите, които са организаторите, макар и да не са физическите извършители на убийствата. За момента ние смятаме, че е много важно да продължат тези мерки и сега приключвам със следното. Смятам, че това, което до сега е направено, не е достатъчно, защото продължаваме да се сблъскваме с проблема с изграждането на демократично управление на тези територии, на които е имало в продължение на дълги години насилие. Така че е важно да се предприемат спешни мерки, но също така важно е проекта се наблегне на програмите за развитие на селските райони, на създаване на заетост за всички тези територии. Както вече казах, ние сме разработили такива програми за развитие с акцент върху конкретни територии и и наистина правителството се занимава с това. Ние сме благодарни за Европейския съюз и по-конкретно за създаването на целевия фонд за Колумбия. Изключително е важно да се повтори, че мерките, които са в споразумението и не само тези мерки, целят да създадат традиция на съвместно съществуване в обществото и да се избегне стигматизация, защото стигматизацията – и тази традиция на агресивност и насилие в Колумбия допринася и улеснява обстановка, в която се извършват такива убийства, при това сравнително лесно. Мисля си, че това измерение не трябва да се забравя и имаме историческа възможност. Колумбия не трябва да губим. И това, което можем да направим, е едно пречупване на традициите – една културна промяна, промяна в културната парадигма и да изкореним насилието с политически цели от нашите обичаи. За момента ние виждаме заплахи, виждаме убийства, но смятам, че всички заедно работим в различни сфери и ако продължим така, ще постигнем много в бъдеще. Толкова. Благодаря. В 6.30 преводачите ще напуснат. Имаме 25 минути. Иска ли някой да пода да се изкаже за по 2 минути? Мария. Благодаря. Искам да се изкажа по две неща. Първото, по време на изборите имаше кампания предизборна кампания. В тази кампания имаше а, един лагер, който защитаваше мирното споразумение. Кандидата, който спечели, беше този, който денонсираше а, мирното споразумение. А, имаше някои неща, които се говорят преди кампанията и след това не се а, реализират. Той водеше кампания против мирното споразумение и я вкара в действие. Тя се включи, това нормално се включва в Конституцията, но в Конституцията не се казва а, как, с какъв ритъм, в какъв график ще се използва а, мирното споразумение, но не трябва да се слагат спирачки на този процес. В рамките на Европейския парламент е, ние гласувахме за търговско споразумение с Колумбия с, с пътна карта, която откроява синдикалните права и правата на правозащитниците. Виждаме, че в, в момента в Колумбия има има съдействие между бизнеса, паравоенните среди, някои от економическите сектори, например в минното дело, не рискуват ли да а, атакуват проблемите на правата на човека и как можем ние да направим нещо тук в Европейския парламент, парламент да, да предотвратим това? Благодаря, Изабела. Благодаря, благодаря, господин председател. Господин посланник, благодаря ви много за това, че сте тук. Аз не съм част от а, тази комисия, но следя отблизо а, правозащитната ситуация в а, Колумбия и правителството, между правителството, както и изборите преди една година. Имах удоволствието да поканя Харуд Монтов Арандрада в Европейския парламент. Той е бивш кмет на Мариньо. Той е работил за каузата на мира като кмет и е продължил да работи в защита на всички сфери на правата на човека. Той е също така написано писмо защото смяташе, че е, той е обект на сплашване. Харолд беше е, затворен в затвора. Е, искам да запитам дали знаете нещо за него. От 2016 година има 3000 случаи на убийства на правозащитници и те са ненаказани. Вие обръщате ли внимание на тези неща, включително на а, човека, когато споменах в един по-широк контекст? Отделните лица са а, обявявани за бунтовници, а всъщност те са правозащитници. Искам да запитам, е, е, знаете ли за това и каква е вашата оценка? Смятате ли също така, че нещо се прави за защита на правата на човека, индивидуалните а, права? Госпожа Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се за това, че закъснях. Днес имаме толкова много ангажименти, се опитваме да спазим всички ангажименти. Благодаря на господин посланник за това, което прави в Колумбия. Също така искам да ви благодаря за всичко, което правите. Когато говорим за изборите, Мария Рена и Миранда тук. Ние присъствахме на първия кръг на изборите и това, което искам да кажа за изборите беше, че ние наистина видяхме, че се предприемат действителни стъпки от страна на Колумбия. Увеличи се изборната активност на първия кръг. Това не беше нещо нечувано. И всъщност ние можехме да усетим, че хората бяха въодушевени, защото за първи път можеха да отидат и да гласуват в обстановка на мир. Е, освен това имаха избор. Така че те е, явно вървяха по правилния път и мисля, че страната сега е задължена да отговори на призивите на хората. Жертвите имат нужда от защита и ако погледнете числата, макар че те намаляват, всъщност те показват какво се случва. Вие трябва да разгледате уязвимите територии на страната. Трябва да разгледате също така средата, в която се развиват процесите. Трябва да разгледате също така и развитието на селските райони но не само за прилагането на мирното споразумение, но и за възстановяването на земята. Сега, когато гледаме новоизбрания президент, те имаха различни позиции, двамата кандидати в, преди изборите и двамата признават конституционното естество на споразуменията. Така че, мисля, от едната страна има 8 милиона а, избиратели, от другата страна 10 милиона и трябва да се приеме а, балансирана позиция. Така че, моят въпрос е, господин а, посланник, какво можете да направим, а какво смятате, че можем да направим ние в Европейския парламент? А, защото имаше инициативи, които сме подкрепили в 2016 година, които бяха подкрепени от всички политически групи. Благодаря, госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. Поздрави на нашите гости, включително и на гостите в Богота. Удоволствие беше да се видим с изборите. Радвам се, радваме се също така на Мари Хосе Хумана, която ще бъде една, един от силните гласове в Новата Колумбия. В групата на зелените, <clears throat> които а, бяхме наблюдатели на изборите, ние обсъдихме а, Въпрос за това, че гръбнака на това споразумение всъщност е отслабен и трябва да... Това не е конституционно споразумение. В първите моменти е, бяха коментирани известни съмнения и това, което ни порази беше а, срещата с, с преходните органи на правосъдието, когато чухме за вътрешните разпоредби на специалната комисия и чухме коментарите за това какво ще се случи, ако споразумението не бъде изпълнено. Сега във връзка с модела в споразумението за мир, това не е модел – на отмъщение, напротив, трябва да се изгради една модерна Колумбия и също така да се гарантира а, да няма а, безнаказаност, да няма отмъщение. Споразумението всъщност е основата, гръбнака, което ще се засили чрез концесии, чрез отстъпки. Това, което ние можем да направим е да създадем една работна група, която да проследява мирното споразумение, да работим с посолствата, с правозащитни групи, за да може да има споразумение също така и с госпожа Могерини. Дори когато има съмнения в думите, които казва новоизбрания президент, който казва едно нещо, след няколко дни казва друго. И трябва да се работи с лидерите на различните сили в диалог, също така е, ние ще е, се радваме, ако можем да установим е, една група в подкомисията по правата на човека. Няма печеливши и губещи. Трябва да се опитаме да надграждаме от позицията на групата, която е най-облагодетелствана, най-малко облагодетелствана. И трябва да има също така международно право, което да е приложимо. И ние следим много внимателно това, което се случва. Благодаря, Барбара. Благодаря. Един бърз въпрос за господин Харамин. Говорите за това колко сложно е споразумението и колко е добро. Но според мен има доста пропуски в това как ще се преследват определени престъпни деяния, свързани с насилие. Има ли чисто системни връзки в спрямо факта, че има засилване на насилието и е, липсата на воля за криминално или съдебно преследване. Сега давам думата на представителя на комисията, за местник председател на отдела за Америка. Благодаря, благодаря на подкомисията за поканата за участие в толкова интересния обмен на мисли. Много интересни бяха изказванията на нашите гости. Мога да потвърдя колко голямо значение отдава Европейския съюз и службата за външна дейност – на гражданското общество и усилията за изграждане на мирен процес в е, Колумбия. Европейският съюз, е, както знаете, от много дълго време сътрудничи е, с гражданското общество. Това не е сътрудничество, което току-що се развива. Ние работиме много отдавна известни проекти, наречени лаборатории за мир, е, бяха разработени и се прилагаха на местно е, ниво. Много е, новаторски подходи, които, с които започнахме още преди 15 години. Ставаше дума за подкрепяне на ролята на е, граждан, на организациите на гражданското общество е, съвсем на е, място и то в една много враждебна среда. Европейският съюз работеше именно за подкрепа на местни инициативи, да дава възможност те да бъдат организирани с средства от Европейския съюз. По време на това сътрудничество което бе ръководено до голяма степен на делегацията на ЕС в Колумбия и е, съответните представителства на страните членки, бе очертана много положителната роля на гражданското общество за осъществяване на мира в Колумбия. Както господин посланникът правилно каза, нещата не започнаха с мирното споразумение. Те започнаха много преди това с изграждане на мерки на местно ниво и то много преди това. Процесът ни и не приключва с мирното споразумение. Всъщност, едва сега започва реалния процес на установяване на мир в тази страна. Няма никакво съмнение, че ще има много предизвикателства и в такъв контекст, в тази среда, гражданското общество ще продължи да играе една изключително важна роля. В такъв смисъл искам да уверя участниците в нашата среща и евродепутатите, че Европейският съюз ще продължи да взаимодейства с гражданското общество в Колумбия е, ще поддържаме нашите връзки, които датират от много е, време. Пътя, който сме изминали вече е дълъг и ние ще продължим с подкрепата на гражданското общество в Колумбия, не само посредством финанси, но, което е и по-важно, политически. Искам да обърна внимание колко важна е ролята на делегацията на Европейския съюз в Колумбия за поддържане на сътрудничество с посла... посолствата на страните членки. Колегите от тези посолства се срещат много регулярно с представители на властите и на гражданското общество, за да усетят как се развиват нещата, кое върви добре, кое не чак толкова добре. Срещат се и с властите, за да обърнат внимание на определени факти, които будят безпокойство. И сътрудничеството с съответните власти в Колумбия е отлично. Ангажираността на различни участници в този процес има своето много голямо значение. Тук от няколко души чухме безпокойства за активистите, защитници на човешки права. Действително има притеснение в това отношение. На местно ниво също чухме и е, подобни е, изказвания от е, представителствата на ООН. Ще продължим с мерки за закрила на правозащитниците и се надяваме, че ще имаме възможност да наблюдаваме отблизо какво се случва. Говореше се тук също, че от 2016 няма диалог по човешките права. Така е, но това не означава, че с Колумбия не обсъждаме въпросите по човешките права. А, напротив, правиме го регулярно с съответните власти, а, включително и на най-високо ниво. Всички тези въпроси се поставят приоритетно и ще продължим да го правим и в бъдеще. Ще започнем и с разглеждането на възможности за организиране на такъв диалог в бъдеще. В последните няколко месеца не беше възможно да го направим, защото е, така имахме много голяма заетост е, с организирането на много и посрещането на много а, делегации и визити в а, Колумбия. Ще продължим работата с гражданското общество, за да подкрепяме мирния процес там. Благодаря, председателят. Благодаря. Тук има и евродепутат от е, Колумбия и е, тя също иска да, да се изкаже. Добър ден на всички. Бих искала да се обърна към вас като избран представител в е, Конгреса на Республиката, но също като жертва на вътрешния конфликт. Моят баща беше убит през 1990 година когато той беше кандидат за президент на републиката и участваше в изборите. Ние виждаме, че има една традиция за неизпълнение на договорите, защото баща ми беше убит 40 дни след сключването на поредното мирно споразумение. И за това е много важно в Колумбия да има траен, стабилен мир. Не искаме да повтаряме в Колумбия грешките, които вече са били допуснати. Затова е много важно мирните споразумения да се изпълняват и всичките точки, всички компоненти трябва да се изпълняват и то спешно. Ние видяхме една много напрегната предизборна кампания, един процес преди изборите, който се характеризираше с с много напрежение, включително и насилие. За това говореше и посланника. Обаче е важно е да се подчертае, че хората, които са били убити, включително и по време на предизборната кампания, са не само лидери или правозащитници, но също така това са политически активисти, социално активни граждани, които са се занимавали много сериозно с утвърждаването и на човешките права и утвърждаването на мира в Колумбия. Те са искали да се реализират на практика положи разпоредбите в мирното споразумение видяхме, че през последната седмица преди президентските избори и нашата политическа сила, активна Колумбия, успя да привлече много хора. Това също така въжи за хората, които живеят на застрашени територии. Има някои моменти в споразумението, които са пряко свързани с Европейския съюз. В трета точка и четвърти се говори за Национална комисия за гарантиране на сигурността и в следваща точка се казва, че е необходимо да се създаде звено за разследване в прокуратурата, прокуратурата за разследване на убийствата. И по-нататък се говори за елитно звено в полицията. Що се отнася до специалното звено за разследване в прокуратурата и за целите на разформироване на въоръжените групировки, ние представихме също така едно писмо от името на опозицията. Ние в опозицията поискахме президента Хуан Мануел Сантос да ни информира нас, включително и чрез Европейския парламент. Е важно да отправим това искане за информация, да получим информация защо тези органи все още не са финализирани и все още не работят пълноценно и защото причините не са известни на обществеността. Смятаме, че е необходимо също така да се проследява как се разходват средствата, предоставени от Европейския съюз за мирния процес. И също така има точка в споразумението за изпълнение на програмата за специализиран защита на всички хора, които са в опасност. И Става дума също и за хора, които живеят на застрашени територии. Важно е тази програма да започне да изпълнява незабавно, защото не можем да се примирим с още едно убийство на политически лидер, на правозащитник или правозащитница, на общностни лидери. Не можем да допуснем да се пролива повече кръв. Ние знаем, за територии, например в Калка, където значително се увеличи насилието. Това също въжи и за други общности на брега на Тихия океан. Там са убивани и селени. Много е важно да се изпълни споразумението в частта му по програмите защита на отделни лица и на общности, които живеят на застрашени територии и също така това са територии, където нашата организация Хуманна Колумбия спечели, защото ние виждаме, че има политическа връзка която води и до нарастване на насилието. Преводачите, съжаление, съобщават, че, е, че се налага да приключим превода, тъй като посочен в програмата време изтече. Пожелаваме ви приятна вечер и ви благодарим за проявеното от вас разбиране. Nosotros instamos también al Parlamento Europeo para que se pronuncie en defensa de la vida en nuestro país, eh, de los derechos políticos,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 So whoever is committing these assassinations will have to face a normal uh, trial um, under ordinary circumstances, and as is, as is in effect, fortu- fortunately happening uh, as we speak. Um, creo que esas eran todas las preguntas. Yo nuevamente les agradezco mucho esta eh, invitación y los invito nuevamente a mantener ese extraordinario apoyo y consenso